Je commence déjà par les annonces. Започвам вече с обявленията. От е, групата на социалистите и демократите се получи искане да назначим Джовани Барбагало като член на Комисията за регионално развитие и на делегацията за отношения с страните от Машрек. Ако няма възражения, тези назначения се одобряват. И сега давам думата на господин Таранц. Той поиска да може да се изкаже. Заповядайте, господин Таранц. Un peu de silence, s'il vous plaît. Ако обичате тишина в залата. Благодаря, госпожо председател. Искам да съобщя на парламента, че в галерията за посетители има много важна делегация от наши гости. Това са родителите на демокрацията в Естония.